Да, президент! Председателя. Подновяваме заседанието. Протоколите от вчерашното заседание са на лице. Текстовете също. Някакви възражения има ли? Не, значи протоколите се считат за приети. Имаме споразумение на първо четене с съвета. То е прието. Позицията на комисията също. Ето защо, считано от утре, 18 януари, парламента има 3 месеца за възражение. Продължаваме сега по дневния ред разисквания по случая на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава. Започваме с темата насилието срещу жени в Индия. Първо ще дам думата на вносителите на резолюцията. Започваме с госпожа Дели. Господин председател, уважаеми колеги, Радвам се, че за втори път водим разискване за Индия в Европейския парламент през последните два месеца. Индия е най-голямата демократична държава в света и въпреки това положението на жените е ужасно. Сексуалното насилие е повсеместно разпространено.